дадем думата на докладчика господин Коста за 5 минути. Сеньора президенте, eh, s'il vous сеньора Okay. Signora Presidente, Госпожо председател, господин, госпожо комисар, комисията, от която, чието представител сте вие, направи много пъти изказвания относно градската мобилност. Тези доклади трябваше да бъдат представени на парламента още миналата есен. Комисията пое този ангажимент, като приключи през изминалия месец март, през миналия месец март, Зелената книга за мобилност за 2007. Комисията повтори своите ангажименти в своя план за действие. Ставаше въпрос за логистиката на транспорта на стоки за 2007 година, а също така се говореше и за стратегията за транспорта, за външния транспорт през 2008 година. Времето минава, ние все още нямаме никакви конкретни резултати. Нашето време като депутати тук изтича и аз се страхувам, че много от работата, която вече сме свършили през тези години, всъщност е била на вятъра, след като няма да стигнем до крайен резултат. Госпожо комисар, бихте ли ме успокоили, бихте ли ми казали, че ще има е вече готов план за действие и че той ще бъде представен възможно най-скоро на този парламент, за да можем ние да изкажем нашите препоръки относно новите правила за градската мобилност. Госпожо комисар, градската мобилност е феномен на местно ниво. Феномен, в който винаги ще има местни компетенции, които ще са винаги по-важни от националните или общностните. Но това не означава, че нямаме нужда от никаква намеса на държавата или на общността. Кой освен Европейския съюз, може да определи ролята на общността, кой може по-добре от Европейския съюз да дефинира границите на тази, европе... на тази общност и на нейното действие. Ние, Европейския съюз, трябва да свършим своите задължения. Това засяга нашите граждани, засяга замърсяването в големите градове. Нека да не, забравяте, да не забравяме, че 32% от транспорта е градския транспорт и той изхвърля емисии въглероден диоксид. Има също така големи последствия и за сигурността по пътищата. Имаме голям брой жители, които използват обществения транспорт. Нека да видим какво ще направим в това отношение. Вярно е, че съществуват разлики между отделните градове, между отделните държави членки и транспорта в тях. Но нека да не се задоволяваме с това да стоим с кръстни ръце какво да направим с а, стандартите за пътната сигурност в различните градове, как да осигурим добър транспорт за всички граждани. Това са важни неща, които ние трябва да дадем на нашите граждани. Ние трябва да дадем нормите, стандартите и да определим добрите практики и мотивацията за нашите граждани. Трябва да, разп... да разпространим качествени статистики и Европейският съюз трябва да подпомага всички е, решения, които са предлагани от местните власти. Бихте ли ни дали поне, поне един поне едно добро извинение за това закъснение сега. Задайте си следващия въпрос. Ако не спазвате ангажиментите си, Имате ли всъщност истински причини за това? Или просто някакви извинения? Напоследък имаме чувството, че комисията става все по-предпазлива, че не прави почти нищо и се отказва да решава проблемите на гражданите, за да не пречи по никакъв начин на интересите на държавите. Нека да видим какво става с текста? Мисля, че европейските граждани трябва да имат повече доверие в институциите и това зависи от вас. Вярвам и се надявам да видя този план за градската мобилност, защото той е много важен. Благодаря. От името на комисията госпожа Василио. Давам ви думата. You, Благодаря, госпожо председател. Бих искала да изразя съжалението на вице заместник председателят Джани, че не можа да присъства тук, но той в момента е на посещение в Япония. Нека да мина направо към въпроса. Комисията е напълно ангажирана с европейската политика за градска мобилност, тъй като е убедена, че въпреки, че отговорността за градска мобилност е най-вече на местните, регионални и национални власти, в някои конкретни области има добавена стойност на действията, предприемани на европейско ниво. Всички градове са различни, но те имат общи предизвикателства. Проблемите в градската мобилност са съществени, те се увеличават, също засягат много граждани, свързани са с безопасността по пътищата, недостатъчния обществен транспорт, задръствания, също влияние върху здравето, предизвикано от замърсяването. Нека да ви предоставя няколко цифри. 60% от населението живее в градски зони и 85% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз се създава в градските райони. Градовете също генерират 40% от емисиите на въглероден диоксид и всеки втори от три пътни инцидента се случва там. Задръстванията са едни от основните проблеми, пред които са изправени градовете и водят до загуба на 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз ежегодно. Затова въпросът за градската мобилност е важен въпрос за постигане на целите ни, свързани с промените в климата и безопасността по пътищата. Комисията предприе стъпки от 1995 година насам за обмен на практики. Беше поставен акцент върху програмата Civitas, която беше стартирана през 2000 година. През 2007 беше изготвена зелена книга за нова култура в градската мобилност, където бяха посочени широки области за действие на Европейския съюз за по-екологични и по-устойчиви градове. Но какво може да се направи конкретно на европейско ниво? Можем да помогнем на местните органи да прилагат европейската политика и да използват най-добре европейските фондове. Също да се използват новаторски подходи, за да могат местните органи да постигнат повече и по-добри резултати при по-низки разходи. Също можем да насърчим пазарите за продажба на енергийно ефективни зелени автомобили, както и за въвеждането на нови технологии в широк мащаб. Европейския съюз също може да даде насоки за постигането на решения от местните органи за по-добро функциониране на вътрешния пазар. Затова комисията ще продължи да действа, тъй като ние считаме, както повечето от заинтересованите страни, че може да се спечели много от това да се работи на европейско ниво в подкрепа на инициативи на местно, регионално и национално ниво. Нека да задам въпрос, защ... да отговоря на въпроса ви, защо се забавя плана за действие за градска мобилност. За съжаление, условията не бяха подходящи за приемането на цялостен план за действие от страна на комисията преди края на 2008. Но заместник председателя Таяни иска да ви увери, че той е твърдо ангажиран с приемането на плана за действие и за разработването на европейска политика за градска мобилност при пълно спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност. За тази цел комисията няма намерение да предлага едно единствено решение за всички случаи. Точно обратното, ние искаме да предложим инструментариум, който да включва средносрочни и дългосрочни мерки, за да могат градовете да имат нужните инструменти за решаването на конкретни въпроси, свързани с градската мобилност. Местните органи трябва да решат какво е най-подходящо за тях според собствените им цели и потребности. За да се отговорят на опасенията, които все още съществуват относно стратегическата роля на Европейския съюз в градската мобилност, намерението на заместник-председателя Таджани е да демонстрира с конкретни действия по какъв начин Европейският съюз може да добави а, стойност в това отношение. Проведени са много дискусии с заинтересованите страни, набелязани са действия, които ще бъдат стартирани по-късно през годината, да се насърчат новаторски решения. Ние вече а, направихме предложение за събирането на предложения до края на март, което ще осигури около 50% финансиране а, на подбраните проекти. След като бъде а, прията а, директивата за ефективен транспорт някъде през март ние ще имаме интернет сайт, който да се занимава с въпроси, свързани с обществените поръчки, свързани с чести технологии. Ние наблягаме върху намирането на финансиране, както и на контакти с заинтересованите страни в рамките на програмата Сивитас, за да се използват натрупаните знания, да се засили знанието за политиките за устойчива мобилност. За това ние ще започнем проучване на зелените зони и как да бъдат оперативно съвместими системите за градски транспорт. Също ще се а, разгледа въпроса за интернализирането на външните разходи. Обедена съм, че този пакет, а, който скоро ще бъде а, прият на европейско ниво, ще представлява добра основа за а, постигането на напредък по въпроса за градската мобилност. Благодаря ви. А сега ще изслушаме ораторите, представящи етическите групи. Господин Рак, НП. Две минути. Благодаря ви, госпожо председател. С цялото уважение, което а, имам към комисията и към вас лично, смятам, че а, вие не отговорихте на въпроса зададен от господин Коста. Да, вие изказахте едно добро послание, казахте а, това, което е записано в Зелената книга за градската мобилност, а, че трябва да намерим европейски решения а, за проблемите, с които се сблъскват, да не кажем всички, но голяма част от европейските градове. А, понякога сходни проблеми, понякога по-различни. Преди няколко месеца това беше вече известно и с голямо нетърпение изчаквахме отговора на комисията, но такъв все още няма. И а, това, което преминава през вашето изказване, че няма да има план за действие. С три думи това казахте. Няма да има план за действие. Защо? навсякъде в европейските институции се говори за това, че дадена държава членка под претекст субсидиарността се страхува, но ето, че е, това се забелязва и в комисията. Парламента направи ясни е, предложения. Не желаем да се занимаваме с субсидиарността, е, но вие казвате, че не може да има един такъв единен план, но не е решение и липсата изобщо на план. Така че е, ви е, предлагам е, да решите този проблем и да спазите обещанията си. Защото не трябва да се засяга някоя друга държава. Господин Савари от групата на социалистите за две минути. Да, госпожо комисар, вие потвърдихте току-що, а, инициативата, която смята да приеме парламента по този въпрос. Току-що ни казахте, че по очевидни а, причини а, значимостта на градския транспорт и целите на климатичния план Европейския съюз не може да загърби а, градския транспорт. Господин а, Баро бе е, пое инициативата в Зелената книга и обеща план за действие. А вие не може сега е, да отхвърлите този е, план без контрол на парламента, без някаква яснота. И аз успях да получа помощ от колегите и от господин Рак, че за това е, парламента да създаде този план за действие, който вие не желаете да създадете в, преди е, новия мандат. Тази инициатива ще има огромна политическа сила и Европейския е, комисар по транспорта ще бъде изслушан и това ще има огромно значение. Наистина, Жалко е, че Европейската комисия днес отстъпва пред древните бележки, отправени от някоя държава членка. Европейската комисия може би не иска да залага на европейската карта, но наистина на следващия комисар по транспорта да се ангажира с по-нататъчното развитие на този план за действие. Господин Бопюи, две минути и половина от Алде. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, с цялото ми уважение към вас, ще си позволя все пак да кажа нещо, свързано с вашето изказване искахте едва ли не да отдавите рибата. От една страна се опитвате да ни кажете, че отделните точки от плана за действие, които ще се включат, вече се изготвят. Но от друга страна, нека да не забравяме какво трябва да го има в този план. Нека да не забравяме, че ще имаме вече имаме някои елементи и бихте могли поне тях да публикувате. Относно моето лично убеждение, мисля, че можем да имаме четири обяснения на това, което казахте. Казвате, доколкото разбрах от превода, че в момента условията не са подходящи за издаване на такъв план за действие. И какви са условията? Липсва достатъчно техническа информация на Генерална дирекция Транспорт ли? Господин Баро, може би, от друга страна, доколкото си спомням, беше казал, че има достатъчно такива технически информации в Генерална дирекция Транспорт. Ако условията не са добри в момента, това означава ли, че държавите членки, някои от тях не са съгласни с вашия план? Не мога да повярвам, госпожо комисар, че комисията се е поддала на а, натиска от страна на някои държави членки. Третото обяснение. Вие казвате, евентуално, че може би има някакви разногласия в самата комисия, ам, които пречат да ни се представи такъв план. О, Господи, надявам се, че няма такива и че вие ще можете да ни представите плана, не да го прехвърляте за следващата година. Когато изготвяхме Зелената книга, имахме добри отношения с комисаря Баро. Надявам се, че не се се получи разногласие след това. Според мен, госпожо комисар, този план за действие показва много добре как Европа и а, се сътрудничи с европейските граждани, като спазва принципа на субсидиарност. А с отхвърлянето на този план и липсата му, всъщност, ние показваме точно обратното. Надявам се да имаме плана, възможно най-бързо. Благодаря. А сега господин Крамер от името на Зелените за минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, Госпожо комисар, вие винаги казвате, че има закъснение на плана, но ние не можем да си позволим подобни закъснения, защото времето ни изтича. Имаме от една страна климатичните промени, от друга страна транспорта, който е отговорен за тях. И само с една европейска политика можем да се борим с подобен феномен. Повечето от градския транспорт е на разстояние, с всяка разстояние не по-големи от 6 км. Бихме могли да направим нещо. Примерно гражданите могат да използват автобуси, метро или да се движат пеша. Но за тази цел имаме нужда от сътрудничество с местните власти. Бяха изготвени текстове, например Зелената книга или докладът РАК, но те като че ли не допринесоха никаква добавена стойност на европейско ниво около 60% от европейските фондове, които са посветени на транспорта, са отпуснати за пътния транспорт и само 40% за градския транспорт и ЖП транспорта. Мисля, че тук трябваше да наблегнем повече на ЖП транспорта. И ако имахме един такъв план за устойчиво развитие и ако бяхме искали наистина да направим нещо, щяхме също и да се спрем на ограничаване на скоростта на 30 км в час за градовете, за да намалим емисиите въглероден диоксид, а също така и за да подобрим сигурността на а, пешеходците и пътниците в градовете. Председателката. Господин Власък за две минути. Госпожа председател, дами и господа, жалко е, че има такова забавене в публикуването на плана за действие. 70% от жителите на Европа в момента живеят в градовете. И е в наш интерес да гарантираме по-безопасен и по-наличен и по-екологосъобразен градски транспорт. Надявам се, когато документа бъде публикуван, да не включва само нови тенденции, но и оценки на различните видове транспорт, включително велосипеди, също а, движението пеш и гражданите сами да избират а, това, което е най-удачно за съответната община. Това е основният подход, който трябва да следваме. Да има също осигуряване на средства от структурни, структурните фондове, фондове. Госпожа Джунтини за две минути. Госпожа председател, госпожа комисар, Аз голяма степен се солидаризирам с казаното от колегите до сега. Градската среда е важна част от нашето ежедневие, не само за хората, които живеят в големите или средно големи градове. Даните, които идват от Зелената книга на Комисията към нова култура за градска мобилност, показват, че 60% от жителите на Европейския съюз живеят в градска среда по един или друг начин. Също комисаря сама спомена високите цифри, свързани с приноса на градовете към брутния вътрешен продукт, но също времено тези градове изпитват много проблеми и един от въпросите е свързан с опазването на околната среда. Неодавна парламента прие а, пакета за измененията на климата. 2 милиарда евро от Фонда за регионално развитие са били изразходвани в периода 2007-2013. Сега се говори за 8 милиарда евро. Много е важно Европейския съюз да има обща политика, план за действие, като разбира се се спазва принципа на субсидиарност и компетенциите на местните органи. Не разбирам защо подобен план все още не е публикуван. Именно това питаме в устния въпрос, зададен от председателя на Комисията по транспорт и туризъм с подкрепата на Комисията по регионално развитие. Ние наближаваме края на сегашния мандат на парламента. Затова бих искал да приканя комисията да последва с действия ангажимента за изготвянето на план за действие за градска мобилност. господин Олбрихт, за една минута. Госпожо комисар, дами и господа, очевидно е, че темата за градски транспорт е много важна, както от економически аспект, така и от чисто екологически. Имаше много съмнения и ние не би трябвало вече да се задаваме само въпроси. По време на изготвянето на Зелената книга от Европейския парламент бяха повдигнати и други въпроси, вече споменати, свързани с компетенциите на местните власти, националните власти и, и европейското ниво на компетенции. Имаше съмнение, и то с право, как Европейския съюз ще се справи с тези компетенции на местно ниво или дали да остави компетенциите на националното законодателство. И по време на дебатите се повдигне друг въпрос, а именно дали трябва да правим други действия, които да подпомогнат по някакъв начин на градовете или да накарат градовете да вземат сами някакви инициативи, някакви действия. Дали трябва да има вид помощ за градовете. А въпросът днес обаче каква е целта на Европейската комисия при представянето на Зелената книга? Какъв е дългосрочният план на Европейската комисия? Дали тя иска да има динамични действия или просто да остави нещата така. След първият отговор, който беше доста скептичен, целият процес като че ли замря. И все още се питаме какво да правим с действията, които вече започнахме. Мисля, че е време да вземем ясни решения. Благодаря. А сега господин и за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Искам да се присъединя към казаното от колегите. Много съм разочарован от вашият отговор, госпожо комисар. Да, казвате, че комисията ще направи известен брой предложения, свързани с градската мобилност. Да, но ние не сме искали това. Ние искаме едно ясно съчетано виждане върху нещата. Искаме ясен план на действията и конкретни мерки, които комисията ще вземе през следващите няколко години, за да можем да проведем дебат. Ние не искаме да водим дебат между, само между нас, и, а заедно и с нашата публика, с всички действащи лица в сектора. И Именно за това искам да направите ясен доклад пред вашите колеги. И за да можем ние в парламента да, да го чуем и да направим нашето предложение преди края на нашия мандат. Колегите вече казаха, градската мобилност засяга всички в Европа ние всички сме изправени пред проблеми, свързани с градската мобилност. В европейски план бихме могли да използваме нашата хармонизация, за да имаме ясна и по-логически по свързана, сближена перспектива, например, да използваме науката, научно-техническите изобретения и да видим, на кое ниво ще приложим различните мерки. Така че, госпожо комисар, още веднъж искам да настоя да преразгледате отговора си и комисията да ни предложи възможно най-бързо план за действие. Благодаря. А сега ще преминем към а, процедурата по привлечение на вниманието. Госпожа Тикал за една минута. Мерси, мадам ла президент, на комисар. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. 70% от гражданите очакват изготвянето на такъв план. За да се намали замърсяването в градската среда и да се намали задръстванията, трябва да инвестираме в интелигентни системи. Миналата година ние а, приехме документа за а, екологичните транспортни средства. Прага направи това за градския транспорт, закупувайки такива екологосъобразни автобуси. Следва да отчитаме и този въпрос, когато говорим за градска мобилност. Госпожо комисар. Госпожо председател, уважаеми депутати, аз на, наистина съм ви признателна за приноса. Аз ще предам всичко, което вие споделихте на заместник председателя Таджани, който съм убедена, че е твърдо ангажиран с плана за действие. Плана за действие е в процес на подготовка и е в плана за работа на комисията за 2009 година. Затова аз нямам съмнение, че това, което казахте, ще бъде отчетено по най-сериозен начин от а, а, господин Тажани. Оценката на въздействието вече е направена и се надяваме, че а, този план, който е заложен в законодателната програма, ще а, бъде представен през настоящата година. С това приключваме дебата. А сега минаваме към устния въпрос на комисията относно преразглеждането на правилата за радиоразпространение и радиоизлъчване в обществения сектор. Давам думата на докладчика господин Виса за 5 минути. Mevrouw de voorzitter,